We can overrun. Okay. The committee is postponed. Right. Um, let's. Uh... Да започнем. Няколко съобщения на председателя, докато дойдат е, и се настанят е, колегите. Първа точка приемане на дневния ред. Приема се. Съобщение на председателя. Актуална информация по тристранните срещи за единния механизъм за оздравяване. Вчера се проведе пред петата тристранна среща. От 3 до след 8 часа вечерта за първи път бяха проведени продължителни разговори с гръцкото председателство по член 16 и други въпроси, свързани с механизма за оздравяване. Следващата информация, следващата тристранна среща ще ви бъде предоставена своевременно. Мисля, че ще бъде в Страсбург следващата седмица. На 11 февруари се проведе тристранна среща за предоставяне на сметки, основни сметки за плащания. Необходими са допълнителни дискусии за компромис. Третата тристранна среща е насрочна 26 февруари. Акцент ще бъде върху разпоредби свързани с прозрачност и свичинг, както и компетентните органи, альтернативно решаване на спорове и санкции. Напомниха ми, че се отлага размяната на мнение за структурните методи за управлението на еврозоната за следващия мандат на, следващо, на предишното заседание след молба на колеги. Аз се съгласих да предвидя дискусия. Това беше посочено в проекто Дневния ред и подлож, предложихме размяната на мнение да се проведе днес, но двама членове от ЕНП казаха, че датата не е подходяща за тях, поради друго заседание. И това са двама от членовете, които настояваха най-активно за тази дискусия. Те настояха въпросът да бъде разгледан в Страсбург на 24. Аз се съгласих и точката ще бъде включена в понеделник след планираното гласуване по доклада за тройката. Искам да ви напомня също така, че след това заседание имаме съвместно заседание на ЕКОН и ЛИБЕ, за да гласуваме по други аспекти на борбата срещу пране на пари. Това ще бъде в 12.30 в тази сграда 4Q2. 12.30 това беше единствената възможност. Кратка пауза, докато ни поднесат кафето. Okay, um, now we've got the important matter of coffee. Сега решихме важния въпрос с кафето и за мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл председателя на Еврогрупата ще обсъдим различни въпроси. В дневния ред се казва препоръки към страните. Ще ви давам 10 минути за встъпление. След това ще има въпроси и отговори по 5 минути. Ако въпросът ви се разпростре върху 5 минути, няма да има време за отговори. Току-що ми казаха, че дневния ред е погрешен. Става дума за макроекономическите мерки и работната група и работната програма за 2014 година, а там се включват препоръките към съните. И така, 10 минути. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати объркването в дневния ред беше и от наша страна, така че аз ще импровизирам. За мен е удоволствие, че съм пред вас. 2014 година ще бъде решаваща не само по, заради изборите за Европейски парламент, а и еврозоната. Ние полагаме усилия за консолидиране на и економическото възстановяване. Благодаря за тази възможност да представя текущата ситуация и приоритетите за в бъдеще. Економическата прогноза за еврозоната се подобрява. Реалният растеж на БВП бележи положителна величина с последните три месечия на 2013 година и прогноза са благоприятни приятни. Очаква се повишаване на економическата дейност през 2014 и 2015 година до голяма степен. Това е свързано с повишаване на търсенето на стоки е, произвеждани и изнасяни от Европейския съюз, а също така и повишеното търсене, подобрени условия за финансиране и напредъка в областта на фискалната консолидация Средният дефицит на еврозоната се предвижда да бъде под 3% за 2014 година. Обществените финанси стават устойчиви. Евростат докладва за първия спад в съотношението дълг БВП след 2007 година. За да се засили координацията в наблюдението в еврозоната. Ние проведахме заседание на еврогрупата през ноември, за да сме сигурни, че всички държави и членки участват в процеса на координация, така както е предвидено в законодателството пакет. Проведахме дебат за проекто бюджетните планове за 2014 година през ноември и мисля, че партньорската проверка, основана на анализа на комисията на проекто бюджетите, е отрешаващо значение за бюджетния процес в еврозоната, като осигурява спазване на изискванията на пакта за стабилност и растеж. Процесът е насочен към това държавите членки да обръщат особено внимание на баланса. Обръщаме внимание особено на бюджетите, в които има опасност условията да не бъдат спазени и държавите членки предприемат решителни е, мерки. Структурните реформи неизбежно е, са, предполагат по-продължителен процес, но се работи в различните държави членки. Няма съмнение, че економиките ни стават по-конкурентоспособни и пазара на труда по-гъвкав, премахнати са бариерите пред достъпа до някои професии, има реформи в пенсионния сектор. Структурните реформи са необходими за устойчив растеж в цялата еврозона и аз призовавам за по подход за повишаване на конкурентоспособността. Координирания подход към реформите ще спомогнат за затвърждаване на положителния ефект, така както подходихме към финансовия сектор. Заслужава си да се обърне внимание на възможността за реформи в други сектори. Тук повтарям предишния си призив, че конкретно способността и засилването на реформите ще доведат до по-добри резултати. Няколко думи за постиженията на страните, които са участвали в програмите на еврозоната в резултата на усилия и огромни жертви от страна на гражданите в тези страни. Програмите дават осезаеми резултата. След последната ни среща Ирландия излезе успешно от програмата след цялостно преструктуриране на финансовия сектор и изпълнението на амбициозна програма за намаляване на дефицита. Доходността на облигациите се върна на нивата преди кризата. Ирландските банки сега имат по-добри условия за финансиране и економическото възстановяване в Ирландия е осезаемо. В Испания програмата приключи успешно. Е, общата ситуация в испанския банков сектор се подобри, в това число достъпа до финансиране. Структурните реформи се осъществяват, е, също въжи за бюджетната консолизация. Тези резултати доведоха до економически растеж и е, повишаване на доверието страна пазара. Португалия на Португалия предстои да приключи програмата. Последният преглед говори за повишена конкурентоспособност и растеж основан на износа. Имат допълнителни признаци за раз... възстановяване. Миналата седмица Португалия предприе допълнителна стъпка към връщане на пазара, като емитира облигации за които имаше сериозно търсене в Гърция, въпреки че все още пресият много усилия. Резултатите са значителни. Бюджет, бюджетът е по-добър, очаква се първичен излишък от за 2013 година. Очакваме на датите на Евростат в края на април. Дефицитът по текущата сметка е премахнат през последните три години и съотношението дълг към БВП се очаква да започне да спада тази година с началото на възстановяването. Надявам се, че прегледът за Гърция ще приключи скоро. Веднага след като условията предвидени в програмата са изпълнени според последните новини, тройката ще посети Атина в неделя и накрая, макар че сме на ранен етап, програмата за корекции в Кипър Предвиди мерки за фискална корекция въз основа на мисията, която направи преглед. Виждаме, че макроекономическите данни с 2013 година са по-добри от очакваното. Успокоително е това, че финансовия сектор се стабилизира. Като цяло последните тенденции са положителни и те потвърждават нашата стратегия – и че ние трябва да продължаваме да се придържаме. Очакват обаче, е, остават трудности. В много страни условията си остават трудни. Високите равнища на безработица, според нас, е, те са неприемливи и трябва да се е, положат допълнителни усилия в економическата дейност. Структурните реформи не са приключили. Още две минути имам. Много е важно в цяла Европа а, да се повиши потенциала за дългосрочен растеж. Основната цел за запазване на европейския социален модел и, както казах, смятам, че има възможност за повече координация. Вие сте наясно с това, че приключването и доизграждането на банковия съюз е много важно за еврогрупата и за Европа, що се отнася до е, целта за възстановяване на доверието в финансовия сектор. Както знаете, ние работим или ЕЦБ работи върху разработването на механизма за надзор, тестовете за устойчивост, качество на активите. ЕЦБ, ЕЦБ публикува е, методологията, която ще се използва. Единият механизъм за оздравяване е област по която работи гръцкото председателство. Надявам се, че ще можем да работим в дух на компромис, така че въпросът да бъде разгледан и гласуван в пленарната зала през април. Мисля, че постигнахме напредък по време на министерската среща по единия фонд за оздравяване. Успяхме да намалим броят на нерешени въпроси. Постигнахме съгласие по редица важни въпроси. Техническата дейност ще продължи, за да подготвим специална министерска среща през март. И всички участници изразиха ангажимента си да бъде постигнато споразумение до края на март. Мисля, че за сега ще спра до тук. Благодаря председателката, благодаря. Благодаря ви за това, че спазихте ограничението във времето. Вчера проведахме първия плодотворен триалог след решението. Гръцкото председателство да има известна гъвкавост Жалко е, че тази тристранна среща не беше проведена по-рано. Не съм сигурна, че ще успеем за април. Може би ще успеем в последния момент. Но това е целта ни, въпреки че има различия. Но ще бъда оптимист. Първият въпрос от името на ЕНП е от Пабло. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател, съгласен съм, когато казвате, че виждаме светлината в края на тунела и нещата вървят на към по-добро. Имам известни притеснения относно отпускането на кредити. Всички знаем, че когато няма заеми, трудно има и економическо възстановяване. Въпросът ми е, правим ли достатъчно на европейско ниво, за да се гарантират кредитните потоци към страните от Южна Европа? Втория ми въпрос. Когато става въпрос за пряката рекапитализация на банките. Може ли да ни кажете дали условията за нея са ясно очертани? Мислех, че по отношение на правилата за помощ на банките условията са ясни, но някои искат да се прилагат правилата на директивата за оздравяване и възстановяване на банките. Ясни ли са условията? Господин Дейсълбом, благодаря за тези два въпроса. Първо по отношение на кредитите. За да има кредитен поток в цяла Европа и в трансграничен мащаб и най-вече към малките и средните предприятия има две условия. Банковия съюз, работим по него колкото се може по-бързо. Както знаете, е, Европейския стабилизационен механизъм ще започне да действа през ноември и след това ще има оценка на, на, на банките. Е, втория ключов фактор тук е економическото възстановяване. Веднага след като се намали е, процента на необслужваните кредити, процента на лошите кредити, ще има поток паричен към, към банките. В момента обаче банките трябва да се справят с загуби в много голям мащаб, невиждан до сега. Освен това, имаме нужда от спасителни пояси, ако разбирате какво имам предвид. Дори и банките да трябва да изплащат загуби, дори економиката да не е на толкова високо ниво, трябва да има кредитни потоци. Комисията и ЕЦБ работят заедно с ЕИБ по създаването на кредитни програми. Всъщност, зависи от самите страни дали ще участват в тези възможности, които сега се откриват страните могат да се възползват от подобни инструменти. Много работа трябва да се свърши, но има и спасителни пояси. Ключовите два въпроса. Спиране на раздробяването на финансовите пазари в Европа. Кредитните потоци трябва да тръгнат не само към големите компании, но и към всички играчи в цяла Европа. И на следващо място директното възстановяване. По отношение на втория ви въпрос, ясни ли са условията? Не сме финализирали нещата тук, но имаме политическо споразумение относно условията, относно основните черти. То е от миналия юни. Говорим за банки, които са жизнеспособни, които са от системно значение. Европейския надзорен механизъм няма да финансира банки, които са без бъдеще. Ако страните могат да подкрепят банките си, трябва да го направят и само за тези страни, които не могат да се справят, може да има пряка рекапитализация. След като се определи, че ще има такава рекапитализация за една банка, съответната държава членка трябва да участва до известна степен, да даде своята дан. И има правила, свързани с предварителното е, спасяване. Всички тези въпроси обаче все още се обсъждат, е, докъде може да се стигне. Трябва да кажа обаче, че вече сме на последната права. Да се надяваме, че през март ще стигнем до конкретните резултати и тогава ще ви кажа с най-големи подробности какво се случва. Много от условията са ясни, по някои все още се разговаря председателката. А по отношение на притежателите на облигации, ами всъщност това зависи от финансовия отчет на банката. Ако кажем, че трябва да има поне 80% спасяване от акционерите, ще има определени условия, е, и ако приемем такова 80% вътрешно спасяване, в него могат да участват и притежателите на облигации. От е, социалистите и демократите Ани Подимата. Благодаря, Шаран. Благодаря. Уважаеми господин председател. Για οικονομικής ανάκαμψης. Ε, ωστόσο, όπως επισημάνατε και εσείς, επισημαίνει και υπογραμμίζει... Парламентът и ЕЦБ твърдят, че признаците на възстановяване са все още много крехки. Предполагам, че това възстановяване няма да бъде достатъчно, за да успокоят унези, които се притесняват от нивото на кредита в Съюза и еврозоната. Вие говорихте за Екофин, за Еврогрупата, за годишният доклад за растежа. Ние смятаме, че е нужно да има реформи, насочени към растежа, но смятаме, че до голяма степен това са само думи, а не истински растеж безработицата е достигнала невиждани равнища, особено в Гърция и Испания. Една треца от трудоспособното население е без работа. Удовлетворен ли сте от това, което се случва на това ниво, за да се стабилизира и подсили възстановяването и да се ликвидират тези невиждани нива на безработица? възоснова на оценките, които се правят от обществените органи, Гърция би трябвало да има първичен излишък. И аз искам да попитам. Възоснова на тези оценки на Евростат, какви прогнози правите? Какво смятате, че е необходимо, за да се даде подкрепа на гръцката економика? Защото и, е, липсва доверие и ако се продължи с а, тази несигурност, не може да се постигне нищо. И им обсъждате ли възможности? Е, за стабилизиране на економиката. Мислите ли обаче за е, рекапитализация с задна дата на банките. Разговаряли сте по този въпрос с министрите? Искам да попитам също така. Тази рекапитализация представля, включена ли е в кръга от въпроси, които сте готови да обсъждате? Благодаря за въпросите. Първият въпрос беше доволен ли съм? Не, не съм. И не мисля, че който дебело може да е доволен. Нивото на растеж не е задоволително, макар че има растеж и даже е малко по-голям, отколкото предполагахме, но не съм доволен. Определено не съм доволен и от гледна точка на безработицата. В някои страни тя не намалява. От економическа гледна точка може да се очаква, че първо се възстановява макроекономиката и след известно време чак започва да падат нивата на безработица, но не съм доволен. И това означава, че трябва да имаме дневен ред за конкурентоспособност в следващите няколко години. Добрата новина тук е, че потенциалът ни е по-голям, отколкото смятаме. Всички онези, които казват, че Европа няма потенциал да реализира растеж повече от 0,51%, грешат има анализи за съответните държави, които показват, че ако се предприемат съответните мерки и реформи, има още по-голям потенциал за растеж. И аз мисля, че ние трябва да положим всички усилия, за да генерираме такъв растеж. По отношение на Гърция. Както знаете, Еврогрупата през ноември 2012 година заяви, че след като се появи първичен излишък, и това вероятно и да се надяваме ще стане видно през април, благодарение на Евростат и бъдат определени е, условията за Гърция, ще търсим дългосрочна устойчивост на дълга. Е, да кажем, че във второто полугодие на тази година ще се обсъжда бъдещето на гръцката програма. Знаете, че тя изтича в края на годината и ще трябва да направим оценка през второто полугодие дали трябва да има втора програма и каква трябва да бъде тя. Има някои много оптимистични сигнали, идващи от е, Гърция. Възможно е въобще да не се наложи такава програма и ние много ще се радваме, ако това е така. Но естествено ще трябва да видим данните, които ще се появят по-късно тази година, а решенията ще бъдат взети през второто полугодие за бъдещето. По отношение на альтернативите споменахте банките. Банковата страна на гръцкия проблем, банковите проблеми се решават и в момента. Има тестове за стрес, има тестове за качество. Около 10 милиарда са заделени за рекапитализация на банките и изчакваме резултата от този процес. Той трябва да бъде обявен от Централната банка на Гърция. Ще видим какви средства ще бъдат заделени в крайна сметка за рекапитализация. По-късно ЕЦБ ще направи стрес тестове на проблемните банки и в края на годината ще видим къде се намирам. Мисля, че за възстановяването на Гърция е изключително важно да има силни банки, които да могат да отпускат кредити за нови възможности, за нови компании, така че това е част от нашия подход. Що се отнася до бъдещето, мисля, че е изключително важно да се спомене, че е, тук говорим не само за Гърция, за цялостната ни стратегията. През последните няколко години сме говорили за стабилизиране на бюджетите, за да може страните да се самофинансират в бъдеще. Сега обаче част от това ударение трябва да падне върху реформите, върху работата за конкурентоспособност на тези страни. Всъщност, по отношение на Гърция никога не може да има кратки въпроси и кратки отговори, казва председателката. Много неща се случват там. Сега от името името на Алде Силви Голар. Благодаря, господин министр. Ще продължа на френски, ако не възразявате. Благодаря много. Благодаря за това, че ни дадохте възможност да като докладчик по въпроса за оздравяването и преструктурирането, да имаме възможност да обсъдим въпроса с е, министъра. Знаем, че е трудно да се постигне съгласие. Надяваме се, че ще постигнем компромиса, но за сега не сме постигнали нещо, което е просто, което искаме. И непрекъснато ни обясняват защо трябва да правим изключения при приемането на законодателни актове съвместно с съвета. Имахме видеоконферентна връзка с Бундестага вчера. Ние уважаваме решенията на Бундестага, но не зная дали има правно основание, по което можем, на което можем да стъпим. Зная конструктивната роля, която вие играете в рамките на Еврогрупата, насърчавайки вашите партньори да действат, да бъдат по-открити към парламента. Но два месеца загубихме. Едва вчера имахме възможност да участваме в разговорите. Не съвета а, трябва да решава, а парламента само мълчаливо да се съгласява. Относно предложението на съвета по същество. И имаше нон-пейпер на Европейската комисия, която се казва, че решението на съвета може да се вземе през уикенда, ние ако желаем всички. Какво означава обаче уикенд? За съвета започва понякога след обеда в петък и свързва, свършва по обяд в сряда. Не бих искал това да е така. И за това, тъй като въпросът е много сложен, не е ясно колко време ще е необходимо, за да се стигне до решение. Надявам се такова решение да има понеделник сутринта. Освен това, в вашето предложение са предвидени различните институции, които участват, управителния съвет, съвета и прочее, но как можем да гарантираме, отчетност и контрол, след като ние не знаем кой всъщност е органа, който носи отговорността за вземането на такова решение, каквото е, да речем, закриването на един, една финансова институция или на една банка. Благодаря за въпросите. Не ми се иска да навлизам в твърде големи подробности, защото, както знаете, сега преговаряме и единия механизъм за преобразуване като отговорност пада на плещите на гръцкото председателство. Имаме и междуправителствено споразумение. Аз смятам, че парламента трябва да даде своя принос към тази структура. Вашия въпрос е свързан с политически, но и с юридически измерения. Не само от гледна точка на правния ред в Европа, но и от гледна точка на някои държави и техния правен ред, положението е изключително сложно. Аз мисля, че междуправителственото споразумение трябва да бъде част от цялата структура на единия механизъм за преобразуване. Искам да ви кажа обаче, че ние правим всичко възможно, и така отговарям на втория ми въпрос, да приключим, ако се наложи, в неделя в 8 часа вечерта и тогава да са на лице всички необходими решения. Това е един от принципите, които спомена и госпожа Ферайра, която присъства на нашата междуправителствена конференция в понеделник вечерта. Трябва да има ефикасност по отношение на преобразуването на банките и бързина. Така че ние ще работим с парламента, за да видим къде процесът може да стане още по-ефикасен и ефективен. Няма да навлизам в подробности, казах вече. Имаше коментар без микрофон от страна на госпожа Голар. Да, разбирам, продължава господин Дейселблум. Има какво да се направи тук, както казаха колегите. Благодаря. Сега преминаваме към зелените Бас Айкхаут. Uh, thank you, Mr. Chairman. and goedemorgen, meneer uh, minister Dijsselbloem. Ik heb drie korte vragen die volgens mij prima in de vijf minuten te behandelen zijn. Eerste gaat... Благодаря. Три въпроса. Мисля, че ще мога да успея за 5 минути. Говорим за демократичен контрол върху фонда за преобразуване. Говорим за парламентарен контрол, говорим за споразумение между парламента и Еврогрупата за, за фонда за, за извънредни спасявания. Нищо не е направено обаче. Какво може да се направи, за да се гарантира демократичния контрол на стабилизационния механизъм. На следващо място имаше конференция тук и стана ясно, че има 2 милиона души в Европа, които не искат сектора на водите да се приватизира. Вие обаче говорите за приватизация на водоснабдителни компании в Гърция. Това е в разрез с изявлението на комисията, че няма налагане на задължение да се приватизира в този сектор. Как да откликнем на искането на гражданите да няма задължителна приватизация във водния сектор? Освен това, говорите за неприемливи нива на безработица. Какво точно имате предвид? Защото тази седмица Еврогрупата и Екофин говориха за създаването на социални показатели с участието на комисията. Говори се за по-социална Европа. Мисля, че вашата партия също иска нещо подобно. Е, казва го в своя манифест. Комисията като цяло говори за положително социално развитие. Какво ще направите вие като председател на Еврогрупата, за да гарантирате, че социалните показатели и измерения е, ще получат е, по-голямо внимание и ще се реализират на практика, вместо да са част от заключенията на Екофин? Um, so... Ще отговоря на английски. Бяха поставени три въпроса. Първо за демократичната отчетност, свързана с Европейския механизъм за стабилност. Както знаете, това е механизъм, който по същество е между, парламент, между правителствен, т.е. правителствата ще се отчитат пред националните парламенти. Моят предшественик, господин Юнкер, изпрати писмо до Европейския парламент, казвайки, че регулярно ще бъде информиран за това как действа механизма и че винаги е на разположение за това. Мисля, че наскоро беше отправена покана към мен и до господина Регле да говорим по този въпрос в парламента. Но ако имате въпроси, поставете ги сега, затова съм тук. Нещата могат да се осложнят, но простото е, че сега съм тук и можем да говорим по въпроси, които ви интересуват, свързани с механизма. Относно заключенията, където се посочва, че е, се изисква, защото се говори за програмата за приватизация в първата и част. Никой обаче не е искал от Гърция да включва водоснабдителната компания в тази първа част. Но приватизацията на държавни комунални предприятия за комунални услуги бяха предвидени в програмата, но как ще се структурира портфела за приватизация зависеше изцяло от Гърция. Не трябва да се вини само Европа за всичко. На трето място за социалните показатели и каква е тяхната цел. Съгласен съм с вас, е, че формулировката не звучи особено амбициозно. Ние искаме да видим какъв е социалният ефект от мерките, които предприемаме. Ние вземаме решение в макроекономическата област, така че моля да не тълкувате погрешно формулировката. Ние искаме да знаем какъв е социалният ефект от политиките. Виждам, че имам 15 секунди. По първо, въпроса. Знаете, че Холандския парламент няма вето върху плащанията в ЕСМ, докато Германския парламент има подобно право, т.е. има някаква празнина. Ние говорим за демократичен надзор от страна на парламентите. Не само, че идвате тук на няколко месеца веднъж, това, което ни интересува е как да подобрим демократичния контрол как да има повече действия, отколкото само красиви думи. Аз не знам дали имам време да отговоря, но би казал, ако считате, че Холандския парламент би позволил програми да бъдат финансирани с лека ръка, грешите. И това е свързано с средствата, които са предвидени за тези програми, които много сериозно се дебатират в парламента. В моя парламент, както в германския парламент, както и в други национални парламенти, определено има строг контрол. Председателката не. И така преминаваме от към следващия оратор от Гуе Йорген. Благодаря, Шаран. Аз ще говоря на немски. Имам два въпроса. Първият от тях. Чувате ли ме добре? Първият ми въпрос се отнася до решението на Конституционния съд на Германия в Карлслуе каква е оценката на Еврогрупата за това решение? И втори ми въпрос се отнася до Гърция. Вие и госпожа Подимата казахте, че има първи положителни стъпки. В Германия вчера започна дебат за това, че Гърция е банкротирала и че тя се нуждае от налагане на мораториум върху дълга й. Какво мисли Еврогрупата за това, как става координацията. Аз лично считам, че подобен дебат в Еврогрупата би бил много полезен при сегашното положение. И ме интересува каква е гледната точка на Еврогрупата. Благодаря ви много. Първо, Относно решението на съда в Карлсруе, аз а, се запознах с анализа на този резултат, който много се дебатира и по какъв начин да бъде тълкуван. Доколкото разбирам, този въпрос е отправен към Съда на Европейския съюз и трябва да изчакаме какво ще бъде решението на този съд. Според мен е, е жалко, че продължава дебата дали този инструмент, който все още не се прилага, но той много допринася за стабилизацията на еврозоната и че тези дебати все още са в ход. Трябва да изчакаме обаче решението на съда на Европейския съюз. Относно какъв може да е ефекта на това решение на съда в Калсруе, като междинно решение, аз ще го оставя на а, експертите. Не зная дали а, Гърция е банкротирала или дали трябва да има а, мораториум. В Хандelsblad, в а, германския печат е, беше казано това. Но аз мога да кажа, каза господин Дюселблум, че Гърция не е банкротирала, тя излиза от кризата. За първ път има излишък по първичното салдо, има връщане към растежа. Затова не бих желал да говоря с подобни квалификации. Но аз ще се запозная с статията в Handelsblad. Аз съм запознат с този вестник, но не съм чел тази статия. Йорген, имате ли допълнителен въпрос? Не. В такъв случай преминаваме към сампо от EFD. Благодаря, госпожо председател. Ние сме обсъждали на два пъти Гърция. Аз получих повечето от отговорите, които ме интересуваха, но бихте ли внесли малко повече информация относно това, че а, има разбиране, че Гърция ще се нуждае от допълнителна помощ. Според вас, колко трябва да бъде тази помощ? А, какъв е а, обхвата на третият а, пакет а, за спасяване? Вие а, знаете, че има доклад за дейността на тройката. Какво очаквате? Освен това, ще има и посещение на тройката в Гърция. Мисля, че вашия въпрос се отнася до бъдещата подкрепа, след като приключи прилагането на настоящата програма. Тази програма продължава до края на годината и има още неща, които да се свършат в този период. На първо място е да се финализира успешно сегашния преглед. Надяваме се да има резултат през март, да обсъдим констатациите в рамките на Еврогрупата. Относно колко пари ще са необходими в бъдеще, не мога да кажа, защото зависи от устойчивостта на дълга, анализа, който ще бъде направен по въпроса какви ще бъдат показателите, свързани с економическия растеж и така нататък. Затова трябва да се върнем към въпроса на по-късен етап през тази година. Въпроса за устойчивостта на дълга за да може Гърция да бъде в дългосрочен план способна да се справя с обслужването на дълга си, е един от ключовите въпроси. Допълнителен въпрос. А мисията на тройката, какво очаквате от тази мисия? Аз трябва да съм винаги много предпазлив. Причината, поради която беше толкова дълго отлагана тази мисия, е свързана с сериозните проблеми, с сложната социално-економическа ситуация в Атина. И въпреки това, ние трябва да вървим напред, за да може гръцката економика и публичните финанси на страната да станат устойчиви отново. Постигнат е известен напредък, разговорите ще продължат в неделя и понеделник. Ясното послание трябва да бъде, че се очаква допълнителен напредък преди тройката да се обърне отново към еврогрупата, защото иначе няма да имаме основания за това. Благодаря сега отново от името на НП Въртман Кол. Благодаря. Госпожо председател, господин председател на Еврогрупата, благодаря ви за това, че помагате за намиране на решения по единият е, механизъм за оздравяване. По време на триалога, ако продължаваме да следваме линията до сега, няма да постигнем нищо. Вие говорите много дипломатично, че има място за подобрения. Това, което иска парламента е изпъл... изпълнителните заседания на съвета по оздравяване да взема а, решения. Има проблеми също с между правителствения договор. Необходими са средства, необходими са обаче години, за да се натрупат такива средства. Дали има а, вариант за получаване на заем от Европейският фонд за стабилизиране. Вие показахте, че сте добър лидер. Вие поискахте подобряване на економическото управление. Имаме двупакета, пакета и прочие. Но какво може да се подобри в това управление? Защото макроуправлението е в голяма степен управление на европейско ниво. Благодаря за поставените въпроси. Най-напред когато казвам, че има какво да се подобри, не съм просто дипломатичен, а действително вярвам, че в процеса на вземане на решение има сериозни възможности за подобряване. Не считам, че едва ли ви интересува какви са личните ми мнения, а по-скоро какво е становището на Екофин или на Еврогрупата. Много е рано обаче да се каже сега. Дебата в Екофин беше открит и сигурно сте го следили. Бяха направени редица предложения от няколко министри, как може да се внесат подобрения и сега трябва да видим по какъв начин можем да процедираме, каква подкрепа можем да намерим в рамките на Екофин. Относно заема. Като министър от Холандия аз бях в подкрепа, настоявах за това. Но сега в преходния етап Зная, че парламентът е против разделянето на отделни части на фонда, но ако има такива в преходния етап, това би било добре, защото националните правителства ще могат да гарантират тези заеми. Освен това, трябва да се свърши и техническа работа, но този заемен фонд може да бъде едно от решенията. И на последно място за економическото управление – в понеделник в речта ми аз казах, че на базата на наличните инструменти, ефективно функциониращите механизми, що се отнася до бюджета, биха могли да се използват тези механизми, за да се насърчат економическите реформи. Освен това, призовах за координация на това равнище. Всички ние работим по пенсионните реформи, но отделно едни от други. А могат да се извлекат много полки, можем да извлечем много ползи, ако работим паралелно и с едни и същи темпове. Има начини, по които да се постигне това. Начина, по който сме конструирали и сега изграждаме Банковия съюз и. Е интересен модел, където може да се приложи този модел за економическо управление. Ние виждаме вече ползата от тези лостове и тези механизми биха могли да се прилагат и при съвместната ни работа при структурните реформи. Мисля, че това може да допринесе в голяма степен за економическия растеж. Благодаря. Следващият оратор от НП е Диого Фейо. Благодаря, Шарен. Ще мина на португалски. Госпожо председател, господин председател на Еврогрупата, искам да ви поздравя Искам да разбера какъв анализ осъществявате относно дейността на тройката. Необходимо е да се даде спешен отговор от страна на Европа на различните събития, които се случват. Какъв е вашият анализ за това, как е действа моделът на тройката? На второ място, ако споделяте безпокойствата, изразени от парламента, може би на този етап е, е възможно да се намери едно истинско европейско решение, което да ни изисква, например, участието на Международния валутен фонд в бъдеще. Става дума за бъдещето и дали при подобни ситуации в бъдеще, надявам се те да не се случват, но ако се случат, е, дали може да се осигури европейски отговор с участието единствено на европейски институции. Благодаря ви. Относно тройката. Аз очаквам а, е, финализирането на доклада на Европейския парламент за оценката, която дава на дейността на тройката. Целият подход по време на кризата беше предизвикан от сериозните проблеми, свързани с финансирането на държавата, липсата на достъп до финансовите пазари. За това бяха разработени инструменти и в този процес тройката беше важна. Що се отнася до надзора и отчетността пред еврогрупата, бих бил ам, е, критичен, ако сега започне да се вини е, тройката за економическите проблеми на съответните страни, защото тези е, проблеми са резултат от недобрите економически решения, вземани преди още създаването на тройката. Така че това са проблеми, които не са създадени от тройката. Имаше преговори между заинтересованите страни и тройката и това беше наложително, за да бъдат конкретно формулирани програмите. Но те получаваха насоки от страна на еврогрупата. Така гледам аз на процедурата. Мога да отговоря на по-конкретни въпроси. Относно за това как виждаме бъдещето. Няма все още формирано общо мнение в рамкото на Еврогрупата, дали да имаме само европейски институции. Може и да е възможно в бъдеще това да е така. Но бих искал всъщност да благодаря на Международния валутен фонд и усилията, които положи, за да ни помогне при тази криза не само чрез парични средства, но и сред, чрез опита, който има. Можем да осъдим дали в бъдеще трябва да се лишим от тяхното участие, но за сега в Еврогрупата не е оформена обща позиция. И така, казва председателката, имаме дълъг списък на изказванията и малко време Давам думата на Лия Ног. Благодаря, Шаран. Стъкмо на време ми давате думата. Като разговаряхме с представителите на тройката, се оказва, че между тях има много разногласия. Мнозина от тях ни казват, че, както и вие ни го потвърдихте, че решенията вече са взети, което правят още по-неотложни въпросите, които искаме да поставим и е жалко, че не приехте поканата да разговаряте с нас, преди да разговаряме с тройката. Но, така иначе сте тук, искам да ви задам няколко въпроса. Първо за Кипър. Можете ли да ни кажете кой в еврогрупата предложи да се, обла... да се облагажат с данък вложителите, които имат по-малко от 100 хиляди? Направи ли някой това предложение в еврогрупата? Вторият въпрос е свързан с Ирландия. Вие обяснихте, че всичко в Ирландия върви добре, но след посещение там ние се срещнахме с министъра на финансите и той направи едно обществено предложение, една част да прехвърли една част от ирландския дълг към европейският механизъм за стабилност и това да стане с задна дата. И госпожа Бол направи предложение частта, която е прехвърлена за дълга за решаване на банковия криза, да се прехвърли към общественият дълг. Бихте ли ни казали дали се води този дебат в Еврогрупата, по-конкретно с ирландското правителство и каква ситуация се предвижда за разрешаване проблема с банковия дълг, който тежи върху обществените средства. По-нататък за Гърция ви не отговорихте на колегите. Да, Гърция полага усилията и ще направи, и ще има излишък, първичен излишък и тази година ще отбележи растеж на госпожа Лагард, каза в Financial Times, че в дългосрочен план гръцкият дълг не е устойчив ако е над 120%. Позицията на МВФ беше да се иска преструктуриране на дълг. Води ли се подобен дебат в Еврогрупата. Беше ни казано тройката, че се води дебата за удължаване на падежа на а, гръцкия дълг. Боже, можете ли да ни потвърдите, че е подобен а, дебат в МВФ? Ще спра тук, за да има време за отговор. пространните въпроси ми оставят много малко време. Първо казахте за това, че не дойдох в парламента да разговарям за тройката. Въпросът за Кипър беше зададен миналия път, когато бях тук. Абсолютно същия въпрос беше зададен тук. Кой е предложил парите да се вземат от вложителите, ако не се лъжа. Господин Ейкаут зададе въпроса. Аз ще ви дам същия е, отговор. Не мога да казвам кой какво е казал на коя среща. На, на първата среща имаше решение, което не беше прието, което беше критикувано и след това беше взето друго решение, което беше не по-малко тежко за гръцките банки, но мисля, че е по-важно да разреша, да защитя резултатът, а не да навлизам в това кой какво е казал. Аз вече отговорих пред няколко месеца за Ирландия. Вие сте абсолютно прав. Банковата криза предизвика сериозен дълг – ако бяхме приложили методите за рекапитализация със собствени средства, нямаше да е така. Дали а, рекапитализация с а, м, задна дата е въпрос, който обсъждаме. През юни тази възможност беше оставена отворена но има общо взето съгласие по въпроса дали това е желателно. През е, юни обсъдихме този въпрос, но той все още е нерешен за Гърция. Дали дългът е неустойчив в дългосрочен план когато взехме решение за корекцията за сегашната програма през декември 2012 година, ние направихме изчисление на устойчивостта на дълга след и ние предвидихме 124% през 2022 година. Според МВФ е това е устойчива цел в краткосрочен план. Той ще бъде по-висок но ние ще положим усилия той да спадне под 124% през 2022 година. В края на годината ще изчислим устойчивостта на дълга и ако е необходимо в съответствие с договорените условия през 2012 година, ще вземем мерки и ще осигурим допълнителна помощ за Гърция но в момента не мога да потвърдя дали целта, която потвърдихме с МВФ и другите през 2012 година, ще се запази в края на годината. Ще изчислим устойчивостта на дълга. Благодаря. Другите са докладчици по тройката. От Маркарас. господин Бум, искам да се спра на два аспекта. Вие разбрали сте, че винаги има проблем с вашите отговори. Институциите не са обхванати от общностният метод за взимане на решение – няма ли да бъде по-лесно да се каже, че всички междуправителствени институции и дейности в областта на европейските проекти ще се решават в съответствие с общностия метод, докато се промени договор. Що се отнася до механизма за стабилност, се казва, че могат, може да се прилага общностния метод – но ще предложите ли тройката да бъде институция на европейският валутен модел? И тук няма да има проблем с контрол, прозрачност и задължението за представяне на отчет. Какво мислите? Възниква и въпроса за безработицата. В ЕКОФИН обсъдихте данъка върху финансовите сделки. През юли беше предложено предложение според едно проучване. 57 милиарда са прахосани, защото този данък не е въведен. Ние направихме този, това предложение и направихме връзка с борбата срещу безработицата и усилията за растеж. Какво мислите вие и какви планове имате за изпълнение на тези решения? Благодаря. Вашият призив е всички междуправителствени институции и проекти в, за момента доброволно да бъдат обхванати от общностния метод. Като председател на Еврогрупата аз работя по споразумения и дейности, които са, имат междуправителствен характер. Ние се отчитаме пред националните правителства поне два пъти в годината аз разговарям с вашата комисия, но това е различно от общностния метод. С други, случаи, с други думи, аз трябва да работя в съответствие с взете решение. Да, Европейския съюз е хибриден субект. Той еволюира, но като председател на Еврогрупата аз не мога доброволно да прилагам различни методи. Що се отнася до данъка върху финансовите данъци, в момента, доколкото разбирам, е създадена група в, в съответствие с засиленото сътрудничество, в която участват 11 държави членки. Те се опитват да постигнат споразумение помежду си за този данък. Не знам до къде са стигнали. Като холандски министр аз не съм член на тази група и като председател на Еврогрупата не съм когато приключат работа, ще го представят пред Екофин. Все още не е представено решение. Това е което знам. Отговорът не е удовлетворителен, но аз не съм част от засиленото сътрудничество, нито като министър, нито като председател на Еврогрупата. Вие казахте, че 70 милиарда са прахосани, тъй като няма данък върху финансовите сделки. Не бих казал така. Парите не са прахосани, те са влезли в друга част от економиката. Вие имате други политически цели да обложите за данък тези средства. Аз не мога да кажа нищо повече, тъй като не съм част от тази група. От името на социалистите Антолин Санчес преседа. Благодаря. Един въпрос от малко по-общ характер. Пред нас е доклада на Европейската комисия и докладът на ОИСР. Какво ни казват? Комисията казва, че през следващите 10 години растежа ще бъде 1%, т.е. по-нисък в сравнение с годините преди кризата. А и преди кризата Европа изоставаше от останалата част от страните. През 2023 година нивото на растеж в Европейския съюз ще бъде с една трета по-низко, отколкото в САЩ растежът е, на нарастването на заплатите и изостава от е, растежа на цените. С други думи, има проблем. Госпожа Елен е, в САЩ се яви пред камерата на представителите и Комисията по економически въпроси и там тя каза, че нивото на заетост там е устойчиво. Тук говорим за устойчив е, доход и добив, но само за риба и ценни книжа, а не за заплати. Кризата е дълбока и тежестта е неравномерно разпределена. Второ, Гърция. Гърция имаше проблеми. Фактът е, че че когато един човек страда от хипотермия, не го слагаш в хладилника. Еврогрупата носи отговорност. Кога ще поемете своята отговорност по отношение на Гърция? Испания и Ирландия сега са в периода след, въве... след въвеждането на програмата. Какви механизми за наблюдение се предвиждат? По отношение на механизма за стабилност, това е механизъм стабилизиране на еврозоната. Има ли пътна карта той да стане общностен механизъм? Благодаря. По въпроса за растежа, мисля, че вие сте абсолютно прав не можем да приемем структурно ниското равнище на растеж за Европа. Защото по този начин няма да можем да решим проблема с безработица или поне в, с темповете, с които искаме това да стане, няма да успеем да решим и проблема с държавния дълг. С други думи, имаме нужда от амбиция за по-високи равнища на растеж. Ето защо в еврогрупата ние работим върху управление на кризата, върху бюджета и оздравяването им, но акцентът ще трябва постепенно да се прехвърли върху растежа. И какво трябва да направим, за да се увеличи той? Интересното е, че има потенциал за растеж, няма, но не смятам, че трябва да приемем ниските равнища, но ще трябва да се преструктурират економиките по различен начин в различните страни. И много се говори за това какво трябва да направят различните страни. Споменахте, че редица страни, особено в Южна Европа, заплатите падат разходите за труд се намаляват, но не и цените. Това говори, че мазари, пазарите на стоки не функционират, защото когато спаднат разходите за производство, трябва да спаднат и цените. Ако това не се случва, очевидно пазарът не функционира. С други думи, има какво да се промени и ние трябва да правим много прецизен анализ за това какво трябва да се направи във всяка отделна страна. До сега това се прави от националните правителства. И едва когато възникне опасност от зараза за валутния съюз, комисията се намесва. В моята реч аз казах, че трябва да приемем друг подход. В, във всички страни има много проблеми. Пенсионната система, възда за пенсиониране, гъвкавостта на пазарите на труда, отваряне на пазарите на стоки. Защо да не работим заедно, за да постигнем това високо равнище? Това, което искам да кажа е, че има потенциал и не бива да допускаме ниски нива на растеж. Нямам време за другите въпроси. Да, казва председателката, няма да имаме време. Сега за ЕНП Херберт Дорфман. Видях го преди една минута. А, тук е. Благодаря, госпожо председател един въпрос относно дисбалансите в еврозоната. Една от основните причини за тях са различните лихвени нива за малките и средните предприятия спрямо големите предприятия, спрямо отделните физически лица. Тези хора, физически лица, малки и средни предприятия трябва да използват националните пазари. Те не могат да отидат в друга страна, където лихвеното ниво е с 0,5% по-високо. Това създава макроекономически дисбаланси. Разполагам с данни, от председателя на единния надзорен механизъм. Те показват, че тази ножица, тази пропаст се увеличава през последните 6 месеца и е трудно да се реши проблема. Не може ли да се създаде кредитен пазар? Той в момента не съществува. Не може да се вземе кредит от друга държава. Ако това се случи, ще се справим с тези големи разлики в лихвените нива. Благодаря. Напълно очитам онова, което казвате. Раздробяването между пазарите на кредити продължава и се задълбочава. Не съм видял тези данни, но проблема е пределно ясен. Вижда се. Създаването на така наречен един кредитен пазар може да бъде последица от създаването на банков съюз. Има и други елементи, които обясняват разликата в лихвените нива. Те просто отразяват економическия риск или сумата на кредитите, които една банка може да отпусне. Някои от причините са свързани с реалната економика, свързани са с рисковете на пазарите, други причини са свързани с фрагментацията на пазарите в Европа. Фрагментацията ще се опитаме да намерим решение за нея в банковия съюз. Основната причина, поради която осъществяваме това начинание е да се опитаме да имаме единен, стабилен финансов сектор в съюза. Искате ли да кажете още нещо? Да, това, което казахте ми е ясно, но нивата на лихвите и разликите в тях е, естествено отразяват економическото положение в съответната страна. Аз живея на по-малко от 50 км от границата. Е, едно физическо лице, едно малко или средно предприятие може да пресече границата, да отиде в банка в съдната страна и да се опита да получи кредит при различни лихвени нива, само че това сега не е възможно. Аз мисля, че в единен пазар това трябва да е възможно, трябва да има повече конкуренция. Прав сте, казахте за банковия съюз, може да се случи нещо. Какво смятате обаче? Да, прав сте. Част от банковия съюз представлява реализацията на така наречения единен наръчник. Там ще има страшно много правила, е, които се основават на националното законодателство. Ние работим за този единен наръчник и в него ще залегнат тези трансгранични разлики. Благодаря. Не трябваше да рестартираме часовника, но ние обикновено обичаме да натискаме този бутон. Леонардо Демичи. Ще говоря на английски. Много мерки се предприемат за възстановяването на еврозоната. Говори се за необходимостта от възстановяване на баланса в економиките на еврозоната. Не смятате ли, че трябва да се работи за голям излишък в някои страни от Северна Европа, като Германия, например. И ако сте съгласен с едно такова виждане, какви инструменти могат да се използват, за да се постигне тази цел? Да, виждам известни действия с цел подобряване на търсенето в Европа. В Германия, например, заплатите нарастват вече в продължение на няколко години. В Холандия, вероятно, това ще се случи в някои сектори, след като станем свидетели на реално възстановяване. Моята страна не се възстановява толкова бързо и ето защо доходите не нарастват през последните няколко години. Мисля, че търсенето в Европа се увеличава най-вече в северната част. Аз не мисля, че трябва да гледаме на Европа като на място, където едни печелят, пък други губят. Всички може да са конкурентоспособни. Мисля, че голямата част от германския износ отива извън еврозоната, така че Германия печели пари за всички нас в Азия, например. И това трябва да продължи като практика. Страните от цяла Европа работят за немската автомобилна индустрия. Те произвеждат автомобилни части, след това те се сглобяват в автомобили и се пращат към Азия. Така че нещата могат да останат по същия начин. Можем да кажем да, страните може да се справят всяка сама за себе си, но по-добре е да имаме единен пазар е, и всички да извличаме полза от него. Господин Доминичи, да, но трябва да имаме силна Европа в крайна сметка, не е ли така? Госпожа Болс, е, не сме сигурни дали е дипломатично да се разговаря за това дали трябва да има деловиране на еврото. Последния въпрос от името на Албе Теодорос Скилакакис. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на гръцки. για την Ελλάδα και εντυπωσιάσατε. Говорихме вече за Гърция. Това, което казахте по отношение на моята страна, ме впечатли е, силно. В моята страна частния сектор се разрушава от високите данъци, от високите лихвени нива. 2,3 милиона данакоплаци има в Гърция, които не плащат. Съответно, 1 милион домакинства не си плащат сметките за ток – половината от хората, които имат работа, не плащат за социални осигуровки. Не се изплащат а, заеми, отпуснати в частния сектор. Въпросът ми е следния. Как можем с такъв частен сектор да искаме Гърция да излезе от кризата. Експорта на Гърция почти не съществува, почти нулев е в момента. Как можем да искаме да има напредък без износ? По отношение на програмата за бюджетни инвестиции, тя беше създадена за да имаме първичен излишък преди изборите. Какво смятате вие тук? Господин Дейселблом. Част от въпросите, които засегнахте, показват, че има фундаментални проблеми в функционирането на гръцкия публичен и частен сектор. Естествено, че не може да има здрав публичен сектор и здрава економика без да има функционираща система на благоденствието, за която всички плащат. Не може да има функциониращ частен сектор и функционираща економика, ако хората не си плащат сметките. Това са всъщност съществени елементи от програмата. Е, промяна на данъчната система, как да се накарат хората да си плащат сметките. Економиката функционира на принципа на доверието. Има данъчна система, хората трябва да си плащат сметките. Това са институционални теми, които трябва да намерят своето решение. Те са част от програмата и са елементарни по своя характер. Мисля, че сега има подобрение. По отношение на данъчната система положени са много усилия, за да може тя да заработи. Ако това не се направи, естествено, че няма как да има економически растеж. Частните инвеститори трябва да знаят, че ако ще започват бизнес в Гърция, трябва да знаят какви данъци ще плащат, трябва да знаят, че сметките се плащат. Това е добре и за правителствата, и за гражданите. Господин Скилакакис, само че тези хора нямат пари да си плащат сметките. Не, че не искат да си плащат данъците. И въпросът, който искам да задам е следния. Защо не нараства износа? Как може да има прогнози за растеж, ако няма растеж на износа? господин Дейсъбъл. Всъщност последните поручвания показват, че гръцката конкурентоспособност нараства и че растежа се връща в тази страна, така че аз бих проявил повече оптимизъм от вас. По отношение на данъците и неплащането на данъци, проблема съществува. Казвате, че хората не могат да си позволят да плащат данъци. Това въжи за голяма част от населението, но има и голяма част от населението, което просто не иска да си плаща данъците или не иска да плаща необходимите данъци. А това е изключително важно, за да може която и да било економика да функционира. Данъчната система трябва да е справедлива и функционираща и ние ще подкрепим Гърция в укрепването на тази данъчна система. Благодаря, казва председателката, благодаря за това, че дойдохте, за да проведем този економически диалог. Ще преминем към гласуването след няколко минути. Знам, че трябва всеки да си вземе списъка за гласуване, да се организира, така че Направете го, а аз е, ще кажа довиждане на нашия гост. Uh, Моля всички да вземат местата си. Нека да направим пробно гласуване. Начало на гласуването, тестово гласуване, натиснете бутона да видим дали картите работят. Някой да не си е взел картата, нека да ни каже. So we've got 35... 35 карти са в машините, 34 колеги са натиснали бутоните. Изчаквам още малко. Виждам, че някой се въздържа. Бутоните работят, 29 човека приемат, против няма, въздържали се 6 човека. Започваме гласуването. Първата точка за гласуване е доклада на Диого Файо. Първото изменение Изменение 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 за, против,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 въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромис Б. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 283. За. Против. Въздържали се. подхвърля се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 289 за. Против. Малко се объркахме. Добре, ще карам по-бавно. 289 за, против. Извинявам се, но социалистите все още показват, че са за, а вече съм обявила гласове против. Така че нека да гласуваме по електронен път. Извинявам се, че става въпрос за мое изменение. Няма нищо преднамерено тук. Всъщност вече изпуснах нишката. Кое мотивира вашия вод? И така, приключваме. Гласуването за приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 48 изменение за, против, въздържали се, приема се. 292 с устно изменение от страна на докладчика. Приемате ли устното изменение? Добре за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Гласуваме по 50-то изменение.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 против, въздържали се, приема се 299 за, против, въздържали се, отхвърля се 300 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Проверка. Още един човек трябва да гласува. Край на гласуването приема се 22 на 15. 301 за, против, въздържали се. Според мен социалистите въобще не гласуваха. Нека да направим проверка. Много е трудно, когато не вдигате ръка. Проверка по 301. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 302 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 303 за. Против. Въздържали се. Обърках се. Проверка по 303. Благодаря. Край на гласуването приема се. 304 за, против, въздържали се, приема се. 305 за, против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г. Диого Файо. Благодаря. Просто искам да кажа, че по отношение на устното изменение, НП ще го подкрепи. Просто искам да ви кажа, че устното изменение ще бъде подкрепено от групата на НП. Благодаря. Значи компромис Г с устното изменение първо. Кой е за? против, въздържали се, приема се. С устното изменение. Отиваме на 313. За, против, въздържали се, проверка. Не ми е съвсем ясен резултата. 19 на 19 отхвърля се. Извинявам се. Или може би не съжалявам чак толкова много. В този случай 314 за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се, приема се. 318 за, против, проверка по 318. Всички ли гласуваха? Край на гласуването 19 на 19 отхвърля се. 319 за, против, въздържали се, приема се. 8 на комисията Юри отпада, 320 за, против, въздържали се, отхвърля се, 53 за, против, въздържали се, приема се. 321 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Триста не мога да го видя тук в моя списък. А, ето го, 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. 329 за, против, въздържали се. Проверка по 329. Още трима не са гласували. Двама. Край на гласуването. 18 на 18. Отхвърля се. Кой знае какво ще, ще да стане, ако още двама души бяха натиснали бутоните. 59 за, против, въздържали се, приема се. 330 за, против, въздържали се, отхвърля се. 331 за, против, въздържали се. Проверка по 331. Още един човек не е гласувал. Край на гласуването. Приема се. 332 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 333 за. Против. Въздържали се. Проверка по 333. Край на гласуването. Приема се. 334 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 на Юри. За. Против. Въздържали се. Приема се. 335 за. Против. Въздържали се. Приема се. 336 за. Против въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 337 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 338 за, против, въздържали се, различна комбинация. Нека да направим проверка. Още двама, един, край на гласуването, приема се. Останалите отпадат, отиваме на 341. За, против, въздържали се, отхвърля се. 342 за, против. Проверка по 342. Още трима трябва да гласуват, ако желаят. Двама. Край на гласуването приема се. 343 за, против въздържали се, проверка по 343. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 на 20. 344 за. Против. Въздържали се. Приема се. 345 за. Против въздържали се, проверка по 345. то Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Край на гласуването. Не, приема се. 346 за, против, проверка по 346. Край на гласуването. Отхвърля се. 347 за. Против. Въздържали се. Приема се. 348 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Йот за. Против. Въздържали се. Приема се компромис К, първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, въздържали се, приема се. Компромис L за, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Четиристотин за, против, въздържали се, отхвърля се, 433 за, против, въздържали се, отхвърля се, 434 за, против, въздържали се, отхвърля се, 435 за, против, въздържали се, отхвърля се, 436 за, против, въздържали се, приема се, 437 за, против, въздържали се, отхвърля се, 438 за, против, въздържали се, приема се, 10 на комисията Юри за, против, въздържали се, приема се, 439 за, против, въздържали се, приема се, 440 за, против, въздържали се, видяхме някои интересни жестове, така че нека да проверим 440. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Значи жестовете помогнаха. Компромис N е. в две части. За, против, въздържали се, приема се. Жан Пол. You okay? Yeah. So, I think that was compromise N. That was... Compromise N се приема втората част на списка за гласуване. 446 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 447 за, против, въздържали се, електронна проверка 447, тъй като правя погрешна преценка напоследък. Още трима остава да гласуват. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. 20 за, 16 против, 85 за, против, въздържали се, приема се, 448 за. Извинете, това отпада, казва председателката. Следващото също. 450 за, против, въздържали се, приема се. 451 за, против, въздържали се, приема се. 452, 453, кой е за, против, въздържали се, електронна проверка 453. Two more to vote, one more to... Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. 506 е оттеглено. 507. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. 507 изменения. Край на гласуването. Приема се. 508 за. Извинете. Всъщност те са идентични. Благодаря. Компромис С за. Против. Въздържали се. Приема се. 511 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка 511 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се 512 за, против, въздържали се, отхвърля се 513 за, Край на гласуването. Приема се. 513 за, против, въздържали се, отхвърля се 514 за, против, въздържали се, приема се 515 за, против, въздържали се, отхвърля се 516 за, против, въздържали се, отхвърля се 90 за, против, въздържали се, електронна проверка 90-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 517 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 е оттеглено, 518 за, против, въздържали се. Електронна проверка, 519 изменение. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Да, цифрите са еднакви, но в различни комбинации. 520 за, против, въздържали се, отхвърля се. 521 за, против, въздържали се. Електронна проверка 521 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 522 за, против, въздържали се, отхвърля се. 523 за, против, въздържали се, отхвърля се. 524 за,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 Електронна проверка 528. Е Край на гласуването. Приема се. 529 отпада, 530 за. Против, въздържали се, приема се, 531 за против, въздържали се, приема се, 532 за, против, въздържали се, приема се, 533 за, против, въздържали се, приема се, 534 за, против, въздържали се, приема се, компромис Т за, против, въздържали се, приема се, компромис У за, има устно изменение ли? Първо, устното изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис В за. Против, въздържали се, приема се. 566 за. Против, въздържали се. Електронна проверка 566 изменение. Струваме се, че се приема, но по-добре е да проверим. Край на гласуването. Действително се приема 110. Не трябва да се гласува. 111. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 567 за. Против. Въздържали се. Приема се. 568 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112 за, против, въздържали се. Струваме се, че се приема, но нека да проверим 112 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Юри 14 за. Против въздържали се. Приема се 113 за против, въздържали се, приема се. 570 за, против, въздържали се, приема се. 571 за, против, въздържали се. Електронна проверка 571 изменение. Край на гласуването. Приема се. 572 за, против, въздържали се, приема се. Юри 16 за, против, въздържали се, приема се. 575 за, против, въздържали се, приема се. 577 за, против, въздържали се, приема се. Юри 17 за, против, въздържали се, приема се. 579 за, против, въздържали се, приема се. 580 за, против, въздържали се, отхвърля се. 581 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 581. Приема се. 19 за, 17 против. Нова комбинация. 582 за. Против, въздържали се, приема се. W за, против, въздържали се, приема се. 116 изменение, сусно изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 117 с устно изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 586 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 19 за, против, въздържали се, приема се. 588 за, против, въздържали се, отхвърля се, 589 за, против, въздържали се, отхвърля се, 590 за, против, въздържали се, отхвърля се, 591 за, против, въздържали се, отхвърля се, 118 за, против, въздържали се, отхвърля се, 119 за,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 123 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. Второ е оттеглено. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, Всъщност това отпада, казва председателката. Трето е също 129 за, против, въздържали се, отхвърля се, 130 за, против, въздържали се, приема се, 132 за, против, електронна проверка, 132 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сто за. Против. Въздържали се. Приема се. 135 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 135. Край на гласуването. Приема се. 136 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 137 за. Против. Въздържали се. Приема се. 138 за. Против въздържали се, електронна проверка, 138 изменение. Край на гласуването. Приема се. 139 за. Против въздържали се. Приема се. 140 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Госпожа председател, вие казахте компромис. Имахте предвид осмо изменение, нали? Можем ли да го прегласуваме? Да, да. Можем да го прегласуваме. Осмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Изменение 8. електронна проверка по 8 изменение 147 също е. Да, отхвърля се. И така стигаме до 149. Кой е за? Против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 149. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 150. То е съпоставимо за, против, въздържали се, електронна проверка. Въпреки, че ми се струва, че се приема. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 19 против. Компромис игрите за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се. Електронна проверка 151 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 152 за. Против въздържали се, отхвърля се, 153 за, против, не е ясен резултата, нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 155. Край на гласуването, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се 156 за, не, 156 отпада. 157 за. Против, въздържали се, приема се. 10 за. Против. Госпожо председател, 158 казва, че не е обхванато от компромисът. Не, казва председателката, в моето пише, че е обхванато от компромисът. Имаше промяна, която беше внесена тази сутрин. Извинете. Отново се появява по-късно в списъка като нова точка 18. Да, ще се гласува, но по-късно в новия списък. Не ме питайте защо. Десето изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до 158 по някаква причина. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка, изменение 158 на новото му място. Пак се отнася до същата точка от преамбюла 18а. Отхвърля се. 160 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 161 за. Против. Въздържали се. Приема се. 162 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 е оттеглено, 163 за, против, въздържали се. Електронна проверка, 163 изменение. Всички ли гласуваха? 22 за, приема се. 164 за, Извинете, Софи. Може да е от моя списък за гласуване. Но ми се струва, че не гласувахме 159-то изменение. В моя списък на гласуване е посочено, че е обхванат от компромис Z. Това е нещо ново от тази сутрин. Госпожа Ентвел каза, че нейният вариант е по-стар. Това изменение е обхванато. Връщаме се на 164-то изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се 165 за, против, въздържали се, отхвърля се 166 за, против, въздържали се, приема се 167 за, против, въздържали се, електронна проверка, 167 изменение, струваме се, че се приема. Край на гласуването. Не, не се приема. Отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 169 за, против, въздържали се, отвърля се, 170 за, против, въздържали се, отхвърля се, 13 за, против, въздържали се, отхвърля се, 14 за, против, въздържали се, приема се, 171 за, против, въздържали се, приема се, 172 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се, приема се, 173 за, против, електронна проверка, 173 изменение.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 184 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 18 е оттеглено. 187 за, против, въздържали се. Електронна проверка 187 изменения. Край на гласуването. Отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърли се, 189 за, против, въздържали се, отхвърли се, 19 за, против, въздържали се, приема се, 190, отпада, 191, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се. Електронна проверка 194 изменения. Край на гласуването. Приема се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, електронна проверка, 197 изменение. Започвам да виждам двойно и тройно всички ли гласуваха? Приема се. 19 за, 17 против, 21 за, против, на 201, извинете, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се, 203 за, против, въздържали се, отхвърля се, 204 за, против, въздържали се, приема се, 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, 205-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Не прецених правилно. 206 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка, 206 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 207 за. Против. Въздържали се. Приема се. 208 за. Против. Въздържали се. Приема се. 209 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за против, въздържали се, приема се, 210 за, против, въздържали се, приема се, 211 за, против, въздържали се, приема се, 212 за, против, въздържали се, приема се, 213 за, против, въздържали се, приема се, 214 за, против, въздържали се, приема се електронно гласуване по текста с внесените към него изменения. Приема се 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Пълно единодушие. Сега гласуваме законодателната резолюция. Още един остава да гласува отново с 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Thank you, Sharon. Eu queria só deixar duas breves notas. A primeira. Няколко коментара. След като разговарях с докладчика в Сянка, този, това гласуване означава, че ще отидем в пленарна зала и сега трябва да започнем а, преговори и накрая няколко думи за всички служители, които работиха, положиха огромни усилия. Благодаря на собствения си кабинет. Благодаря на Пабло, защото работихме заедно. Благодаря на Оли, Жан Пол, Ашли и Юта. Без тях нямаше да постигна този резултат. Мисля, че днес можем да си легнем с чиста съвест. Тълкуването може да бъде малко по-различно. Докладчикът разбирам, че не иска да започва преговори на този етап. Това не е необходимо да се гласува. Текстът отива автоматично в пленарната зала където ще се проведе окончателното гласуване за това дали да се започнат преговори или не. Няма няма нужда да се произнасяме преди да е било отправено искането. Сега започваме докладът на Пабло. Изглежда малко по-кратък. Ако гласувате както и преди, ще стане по-бързо. Компромиса. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме. А е, изстанахме 33. Ма край на гласуването. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93 за. Против. Въздържалите ще проверя. Тъй като много хора тръгнаха и не знам Какви са последиците за мнозинството? Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. За. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Проверяваме пето изменение. Край на гласуването. Приема се. С един глас повече. 98 за. Против. Проверка. 98. Още един трябва да гласува край на гласуването. с един глас. 104-то изменение за. Против. Въздържали се отхвърля се. 105 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 106 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 107 за. Против. Въздържали се приема се.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 Останахме 32-ма. Край на гласуването. Отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, да проверим 136. Край на гласуването. Приема се. 17 за, 15 против. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Да проверим. 9. Всички ли гласувахте край на гласуването? Отпада. 137 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 139 за. Против. Въздържали се. Да проверим 139. Отхвърля се. 138 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 140 за, против, въздържали се, отхвърля се 141 за, против, въздържали се, да проверим 141. Още един не е гласувал. Отхвърля се с един глас. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, проверяваме, извинявайте. 16 на 16 пада.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 Знам, че разговорите са интересни, но ако не видя нечия ръка, трябва да подложа на проверка. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, в. Да проверим десето изменение. Отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към компромис Е. За, против, въздържали се, приема се. 237 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 238. За, против, въздържали се, отхвърля се. 239. За, против, въздържали се. Да проверим 239. Още един не е гласувал. Приема се. Двеста За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се да проверим. Всички ли гласувахте край на гласуването? Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Пак трябва да проверим. Още двама трябва да гласуват. Край на гласуването. Отпада. 15 на 15. 244 за. Против. Въздържали се. Да проверим 244. voted. Votes closed. Край на гласуването. Приема се. 18. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Пада. 16 на 16. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 Имко 26 за, против, въздържали се, приема се? 251 за, против, въздържали се, да, проверим. да проверим. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. 20. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 255. За против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се. Да проверим. Проверяваме 261 изменение. Приема се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се 264 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверя 264. Всички ли гласувахте? Приема се. 265. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 266. 266 за. Против, въздържали се, приема се. 267. А, не, извинявайте, пада. 268 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 269 за. Против, въздържали се, приема се. 271 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 270 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ФА, част 1, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. 21 изменение, за, против, въздържали се. Да проверим 21 изменение. Още един трябва да гласува. Отхвърля се. Имко 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 267 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Да проверим 22 изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Отхвърля се. 283 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 284 за. Против. Да проверим 284. Приема се. 24 за. Против въздържали се да проверим 24. Отхвърля се. 25 за. Против. въздържа. Да проверим 25. Проверяваме 25-то изменение. Отхвърля се с два гласа. Сега преминаваме към 291-во изменение. За, против, въздържали, отхвърля се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 31 за, против, да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 301 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис хаш за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. 305 за, против, въздържали се, приема се. 35. Не, то пада. 27 за, против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 317 за, против, въздържали се. Ще проверя. 317. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Компромис К. За, против, въздържали се, приема се. Тридесет и трето измерение. За, против, въздържали се, приема се. 34 за, против,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 приема се, но да проверим. Всички ли гласувахте? Приема се. 61 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 62 за. Против, въздържали се. Да проверим.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 макар да съм сигурна, че се приема. Права бях. Компромис Q за. Против, въздържали се, приема се. Имко 7 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 2 за. Против, въздържали се. Да проверим второ изменение. Отхвърля се 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за. Против. Въздържали се. Да проверим 72. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на 16 гласа. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 3. За. Против. Да проверим номер 3. Отхвърля се. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис. Ар. За. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за. Против Объркана съм. Да проверим 83-то изменение. Приема се. Имко 9. За. Против. Въздържали се. Приема се 84. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронно гласуване на текста с измененията. Още двама трябва да гласуват. Край на гласуването 26 за, 5 има против, 5 има въздържали се 0 против и сега законодателната резолюция. Още един трябва да гласува. Край на гласуването 25 за, трима против, двама въздържали се. Благодаря, Шаран, най-напред да благодаря на колегата Диего. Искам да благодаря на, каб... на кабинета си, особено Салвадор и на секретарият. Искам да благодаря на докладчите в Сянка с които беше удоволствие да работя заедно. Марино Ашли Софи Юрген Предлагам ви да гласуваме в пленарна зала, за да имаме ясна позиция на парламента. Благодаря, както и при останалите доклади докладът ще отиде автоматично в пленарната зала. Не е необходимо да гласуваме за преговори. И в зависимост от решението ще отложим решението или не. Продължаваме становището за банковия орган. Освобождаването от отговорност. Компромис А. Всички готови ли са? Европейски орган за ценни книжа и пазари. Не, за застраховане и професионално пенсионно осигуряване всъщност. Компромиса за против въздържали се приема се. Изменение 2 за против Гласуваме по изменение 2. Твърде много се развълнуваха хората тук в залата. Става въпрос, моля ви, може ли да ни кажете по кой доклад гласуваме, защото не стана ясно, казва Ашли Фокс. Не, аз заявих но нека да се успокоим. Сега гласуваме по Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно обучение. Извинявам се. Гласуваме по освобождаването от отговорност на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Не е лесно да се види кое кое е. Всички имат ли документа за този европейски орган, защото се объркахме. Нека да започнем от самото начало. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис БЦ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по текста с измененията към него. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Още един човек трябва да гласува край на гласуването. 24 гласа за, 3 въздържали се, против няма. Благодаря ви. Сега отиваме към следващия доклад. Европейския орган за ценни книжа и пазари. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първоначалният текст, параграф 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. За. Против против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст, параграф 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателното гласуване по електронен път. Още двама, още един, 24 гласа за, трима въздържали се, против няма. И най-накрая стигаме до Европейския банков орган. Имате ли списъка? Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. И окончателното гласуване по електронен път. 22 гласа за, против няма, 3 въздържали се. Благодаря. Остава ми да ви напомня, че имаме още едно гласуване с комисията Либе. То ще бъде в 12.30. Два етажа по-нагоре. Вземете си картите за гласуване. Следващото заседание на комисията е в понеделник в 7.30. Съвместното заседание Екон и Либе е в зала 4Q2 в 12.30. А следващото ни заседание ще бъде в понеделник в Страсбург 7.30 вечерта. Благодаря на всички, благодаря на всички, които успяха да преминат през тези тежки вотове.